Уважаеми колеги, предлагам да продължим работа. Работихме много добре тази сутрин. Ако следваме този ритъм, ще трябва да можем да завършим преди края на следобеда. Можем да продължим утре сутринта, най-вече с плащанията. също и за приходите и инструмента за гъвкавост. Но що се отнася до работата на комисията, сигурно ще бъдете освободени утре след обета. Зависи какви усилия ще положите. Можем и днес да свършим по-рано. Предлагам да продължим с гласуването по функция 1А. Разбирам, че е техническия проблем, свързан с функция 3, са уредени. Сега се правят фотокопия, за да можем да ви представим последните предложения за изменение в тази функция. И затова аз предлагам сега да започнем с гласуването по функция 1А. Разполагате с списъка за гласуване по функция 1А. Tout le monde a sa voting list. Всички ли си носят списъците за гласуване? Добре. Bien. Alors, catégorie... И така, функция 1А. Имаме един подблок. Uh, който отговаря на изменения, които са над проекто бюджета. Кой е за? За подблок. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Всички останали изменения над DB. Сега за блока под DB. Е, кой е за, кой е против? Няма никой. Въздържали се. Приема се с единодушие. Всички изменения по този ред отпадат. Нова номенклатура. Кой е за? Против? Двама против. Въздържали се. Приема се също. Сега преминаваме към разделното гласуване, които ни отговарят на измененията, които бяха обхванати от тези подблокове. И тук а, говорим за цифри и за поети ангажименти. 7501 на ГОЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75-31. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 75-17. На Гуе. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. След това госпожа Вертман има две изменения. Същата цифра ли са? Да, обхванати са. 45-92 на госпожа Вертман. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Обръщаме на следващата страница. Изменение на екара 8107. Докладчикът е против. Кой е за? Двама против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 75-60 на ГУЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Двама против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение на а, зелените и на ГУЕ. И още двама души. Те са идентични. Докладчикът е против. Кой е за? Трима. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение на групата на зелените е 79-35. Докладчикът е против. Кой е за? Трима. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се със същото мнозинство. Изменение Мартин. Трябва да се гласува, защото се различава от предходното. Кой е за? Трима. Кой е против? Въздържали се. Същото мнозинство. Отхвърля се. Следващ ред е изменение ГУЕ 4895. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Друго изменение на ГУЕ с различни цифри. Кой е за? Двама против. Въздържали се. Същото мнозинство. Отхвърля се. Следващ ред е изменение на госпожа Вертман. Кой е за? Двама против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващ ред е на зелените 79-22. Докладчикът е против. Кой е за? Трима против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващ ред е изменение ГУЕ 75-99. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Друго изменение на ГУЕ 7600, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Всички изменения следващи, които се отнасят до цифри, се оттеглят. Останалите са оттеглени, така че няма да говорим повече за тях. Сега преминаваме към измененията, свързани с бележките. Единствено за бележките. Нови редове, отделни редове и съответните бележки. Има някои изменения, които се отнасят само до бележките. 49.14 за малки и средни предприятия в затруднено положение. Докладчикът е против, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. изменение Рюбик. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение на И3 докладчикът е против. Кой е за? Двама против. Много. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение на АЛД 7747. Докладчикът е за. За старшите експерти. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение на социалистите и демократите 7209. Докладчикът е против. Кой е за? против, Бълженството въздържали се, отхвърля се. Изменение на Комисията по транспорта и зелените за туризма. Докладчикът е за, кой е за, против. Въздържали се, приема се. Изменение Ферейра за малките и средни предприятия, за е затруднено положение. Докладчикът е против, кой е за, против въздържали се, отхвърля се. Обръщаме на следващата страница. Има две изменения на АЛД 7748 за старшите експерти. Докладчикът е за, кой друг е за? Против? Един. Въздържали се? Приема се. За следващия ред две изменения, те са идентични или не? Да, двете изменения трябва да бъдат гласувани отделно, те са различни, но не са не... няма а, между тях а, конфликта. 77-49, кой е за, против, въздържали се, приема се 77-08, докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. За следващия ред има изменение, общо изменение на нашата комисия, комисията ФАМ и а, социалистите и демократите. Предлага се промяна в бюджетния ред ако новата номенклатура за социален диалог се одоприеме, тя беше прията вече. Така че трябва да гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И следващото изменение на господин Котини отпада, защото беше отчетен при предходното гласуване. На следващо място Комисията по заетостта, изменение 6536, иска да се заличи част от текста на този бюджетен ред. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Извинете, отхвърля се. Отхвърля се. Е, НП е за. Това е симпатично, но НП остават в изолация. Следващия бюджетен ред. Има към него едно изменение на Комисията по бюджета и заедостта за, за мониторинг и оценка докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6254 на Комисията по правата на жените за съчетаване на трудовия и семейен живот. Ако се приеме това изменение, обхваща и следващото на зелените. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Двете големи групи са против. Против? Сега ще се позабавляваме с електронно гласуване. Струваме се, че се отхвърля, но нека да гласуваме, за да може да събудим компютъра от следобедния му сън. А, а. Ели, ели, вътре, вътре, вътре. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Всички носят ли си картите за гласуване? Добре, вие за или против сте, Алда? За. Добре. 6 е плюс Алда, 7, 26 против обаче. Отхвърля се. И за това трябва да гласуваме а, изменението на зелените 78-71, кой е за? Зелените, ЕНП, социалистите, кой е против? Господин Артур, госпожа Де Мартини, въздържали се, приема се. Следващ ред. Е, има много изменения, които са идентични. 72-35 на СНД. Докладчикът е за, кой е против? Въздържали се. Приемат се. Сега трябва да гласуваме изменението на АЛДЕ 7709. Докладчикът е за, кой друг е за. Има различни бележки. Против. Необходимо е да направим електронна проверка. Тъй като има необичайно разделяне на гласуването. Моля да гласувате Моля колегите да гласуват. 38. 19 за, 18 против, няма въздържали се. Приема се. Следващ ред ГУЕ 7530. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Социалистите и ГОЕ са по-добройни от останалите. И така има три изменения, симпатични, даже четири изменения на зелените. Можем ли да гласуваме амблок? Те са симпатични, но не му допадат на докладчика. И така, кой е за тях? Четирима. Кой е против? Много. Въздържали се. Отхвърлят се Изменение на зелените отново, заедно с Комисията на транспорта. Тук докладчикът е за, кой друг е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение на Комисията по права на жените за ролята на жените в науката. Кой е за? Против? Един против. Въздържали се? Приема се. Следващ бюджетен ред по същата тема, но с друга бележка, очевидно, на зелените и на ФАМ. Тук докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Следващ ред. Изменение ИТРЕ 5910. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение на Комисията по бюджет, е, въздействие върху здравето и околната среда, докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение АЛДЕ за старшите експерти, кой е за, против, въздържали се, приема се. Следващо е изменение на бюджета 45-14. Докладчикът е за. Кой е за? Non, on me dit que le rapporteur est... А, всъщност, казаха ми, че докладчикът е за. Изглежда, докладчикът е променила мнението си. По изменение 45-14 докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? ми се, че има мнозинство в подкрепа, но нека да направим електронна проверка. 45-14. Моля, гласувайте. 39 души са с карти за гласуване. 35 вече са гласували. Прекратете гласуването. 20 за, 17 против, няма въздържали се, приема се. Следващото изменение при това положение отпада. Следващ ред и изменение АЛДЕ и бюджети също относно старшите експерти. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Един против. Приема се. Можем да напишем роман за старшите експерти. Това е много важна тема. Следващ ред. Изменение И3, заедно с зелените, докладчикът е за. Кой е за? Против? Приема се. Следващ ред И3, 59, 13, докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Следващ ред И3, 59, 07, за промена в реда. Докладчикът е за, кой е за, против, един, въздържали се, приема се. Следващ ред изменение Белдер за научно изследване върху ембрионови клетки. Кой е за? Двама са за, против. Благодаря, въздържали се, приема се. Не, извинете, отхвърля се. Следващ ред. Отново истинската тема за старшите експерти е АЛДЕ 7753. Кой е за? Против? Трима против. Въздържали се. Приема се. Следващ ред. Отново старши експерти. АЛДЕ 7754. Докладчикът е за. Кой друг е за? Против? Един. Въздържали се. Приема се. Следващата бюджетен ред на ГУЕ и бюджета за напускащите училище. Кой е за? Един против. Въздържали се. Отхвърля се. Има и друго изменение на ГУЕ. 76-19 за нов ред. Докладчикът е против. Кой е за? Един против. Въздържали се. Отхвърля се. След това на шеста страница имаме култ и НП идентично. Докладчикът е за, кой друг е за, против, въздържали се, приема се. Това обхваща друго изменение на НП, също на културата, но не обхваща изменението на Гресле по темата за старши експерти. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След това има изменение на Торвалдс. Малцинствени и застрашени езици. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение на Култ и НП отпада по 020102, тъй като го гласувахме вече по-рано. 15.02.10, друго изменение на култ, което трябва да бъде гласувано. Има устно изменение от докладчика, свързано с бележките. Вие сте запознаете с него и така кой е за? против, трима, въздържали се, приема се. Следващото изменение при това положение отпада. Преминаваме към следващия ред. За дела на енергийната ефективност, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Всички изменения, останали по този ред, отпадат включително това на зелените и на итре. И така стигаме до резервите. По резервите, Ана, искахте да представите измененията, да или не? Първото изменение е свързано с информация относно паричния съюз. Комисията ЕКОН намали средствата но останалите средства са в резерва, което означава, че комисията не може да направи нищо и това е доста категорична позиция. 11 милиона има в резерва, вместо тях аз предлагам да има 2. И включваме условието, че трябва да се прави доклад относно ефикасността на тази програма. Програмата принт в рамките на комисията Култ. Култ трябва да получава тази информация до края на годината. Мисля, че тази позиция, цялата сума да се включи в резерва, беше изключително категорична. Ето защо с тази промена препоръчвам изменението. другите резерви имаше резерв ред 1203. 01 стандарти в областта на финансовия отчет и аудитирането. Тук чакаме все още съответното законодателство, така че този резерв е окей. Okay. Ще има премахване след като се появи правното основание. И последния резерв, последното изменение, приключване на дейностите в областта на финансовите услуги не съм съгласна с резерва тук, тъй като става въпрос за окончателен ред по отношение на плащанията. Значи, по първия по-малък резерв, по втория текст запазваме резерва и по третия не трябва да имаме резерв. Благодаря, Ан. Ако правилно съм разбрал, по второто изменение запазвате устно изменение 2. За. Така ли е? Да. И също и по третото изменение. Не, тук има отрицателно становище. И така, по първията резерва вие сте за, но в рамките на 2 милиона втората резерва искате изменение 2 и не желаете третото изменение. Така ли е? Добре. И така, нека да гласуваме първата резерва по ред 010201, оговарящо на изменението на зелените. Докладчикът е за, но като се ограничи сумата на 2 милиона. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Втората резерва. Докладчикът е за с устното изменение номер 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Третата резерва. Докладчикът е против. Кой е за? Един, два, трима, четирима. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, с това гласувахме по измененията в функция 1А. В списъка за гласовете имате списъка на измененията, които отпадат и се гласуват блок. Заради гласуването блок, извинете. Сега преминаваме към функция номер 3. Вие получихте осъвременената таблица с последните компромиси, постигнати от докладчика, която намери 1 милион евро, които могат да бъдат разпределени между групите. Всички разполагат ли с списъка за гласуване? по функция номер 3. Проми, premier above DB. Първият подблок над ПБ. Кой е за? Против? Двама въздържали се. Двама въздържали се на зелените. Приема се. Всички останали изменения над проекто бюджета ПБ отпадат. Отделни гласувания. Изменение става дума за ангажименти и за цифри единствено. Изменение Белдер пред, под ПБ докладчикът е против, кой е за? Един против. Въздържали се, отхвърля се. Изменението на зелените е оттеглено. Изменение го е. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Един въздържал се. Отхвърля се. Изменение Вертман. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предлагам да гласуваме амблок всички изменения, предложени от Вертман. Моника, съгласна ли сте да ги гласуваме амблок? Четири изменения. Едно след друго. Кой е за? Трима. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 80-99, Андерсен и други. Кой е за? Двама против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващ ред. Изменение ГУЕ. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Още едно изменение на ГУЕ. Може би да вземем всички изменения ГУЕ до края на страницата. Алда, съгласна ли сте? Да ги гласуваме на блок. Добре, амблок до края на тази страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Трябва да гласуваме изменението на Еренхаузер. Неговите цифри се различават от тези на Гуе под ПБ. Кой е за? Двама против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение го е 76 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Преминаваме към бележки и резерви. Изменение ГУЕ. По-добро финансиране на СМЕ. Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Изменението на зелените е оттеглено. Следващ ред изменение на култ за промяна в наименованието. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващ ред. Друго изменение на култ. Също за промяна в заглавието. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващ ред. Изменение на АВКО за промотиране на изборите в Европейския парламент. Сигурен съм, за да се гарантира, че всички ще бъдат преизбрани. Има три изменения на АВКО. Можем ли да ги гласуваме заедно? И така, кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. Да, това ще зарадва казини. АЛДЕ 7744 за, против, въздържали се, приема се. ГУЕ 7630 относно прозрачността, кой е за? Двама, трима. Седем. Кой е против? Повече от седем. Въздържали се? Отхвърля се. Няма прозрачност. Следващ ред 4871. Заплаха за екосистемите. Кой е за? Трима. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трябва да гласуваме 4934 за борба срещу пестицидите. Кой е за? Трима. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се изменението на Комисията по права на жените за включване на перспективата, свързана с равенството между половите. Докладчикът е за, кой е за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка, въпреки че имаше мнозинство в подкрепа. Votez, votez, on est 40. 40 души са гласували. Добре. Моля да прекратите гласуването. 20 за, 19 против, 0 въздържали се. Е, бе, Астрид. Bon. Alors, Добре, го е 76, 37. Да не се финансира тази дейност във времена на кризи. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4406 на Гайер. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Електронна проверка предпочитам да я направим, защото има мнозинство, което не е съвсем ясно. Моля да гласувате. Още двама остава да гласуват. Спираме до тук. 18 за, 20 против. Доста близки са резултатите. Отхвърля се изменението на Гайер. Продължаваме нататък. ФЕМ, по-добро описание на... <laughs> за жените. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 62-55 насилие срещу жени и деца. Кой е за? Против? електронна проверка. C'est le 62-55. Изменение 62-55. Моля, гласувайте. Липсват гласове. Край на гласуването. Да, за, 25 против. Отхвърля се. По същия въпрос гласуваме изменението на зелението, на, е, изменението на зелените. Кой е за, против? Въздържали се, приема се с единодушие. Следващ ред е изменение на ФЕМ за дженда мейнстриминг. Кой е за? Петима. Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Изменението на е, зелените по Gender Budgeting. Кой е за? Против. Електронна проверка. Защото резултатът е доста близък. Моля да гласувате за Gender Budgeting. Вот е клюв. 20 за, 17 против, 1 въздържал се. Приема се. Следващ ред изменение ФЕМ и на зелените. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Последното изменение по същия въпрос. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Добре. приключихме по функция 3. Можем да преминем сега към функция 4. Donc, vous Имате списъка за гласуване, имате и таблицата. Тя ви беше раздадена съвсем наскоро. Имате списък е, от изменения за всеки подблок в рамките на категориите. Можем ли да започнем? Започваме с изменението Вертман по резерва. Докладчика против кой е за? Моника Ангелика Вертман. Това е вашето изменение. Гласуваме по него. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващия ред Алде с устно изменение. Докладчика е за. Алда. Просто искам да направя един коментар. Казва се устно изменение. Бих искал да кажа няколко думи по това конкретно изменение. Става въпрос за подкрепата за агенцията на ООН за палестинските бежанци. Миналата година, ако не се лъжа, парламента одобри една сума 300 милиона евро за тази агенция УНРА и мисля, че абсурдно, че сега искаме 50 хиляди да влязат в резерва при условие, че комисията ще изготвя оценка. Това е УНРА, това е агенция на ООН. Тези пари не отиват за палестинската власт или за палестински държавни ръководители. 300 хиляди евро, между другото, обърках се. 300 хиляди. Благодаря. Господин Хартонг поиска думата. Господин председател, много се радвам, че включваме тези средства в резерва, защото Сметната палата и не само тя изготви доклад, според който се вижда, че средствата, които УНРА изразходва, не се изразходват както трябва и няма отчетност. Très bien. Alors, d'abord, ah, pardon, vous voulez parler Извинявам се. Ан поиска думата. Налага се да подчертая, че този бюджетен ред е свързан и с УНРА, и с палестинската власт. И не мисля, че някой подозира, че с УНРА ще има проблеми или с програмата Пегас. За проблеми се говори по отношение на палестинската власт. И ето защо новия текст на условието за премахване на резерва е изключително предпазливо формулиран. Казва се, когато се появи доклад от страна на комисията в зависимост от е, действията на палестинската власт. Тук се включват и двете, и УНРА, и палестинската власт. И когато ни се дадат съответните обяснения, когато има доклад, можем да оттеглим резерва. Това е обяснението. Много от колегите, когато се заговори за корупция, за критики, казват, че трябва да сме предпазливи, когато отпускаме средства. Ето защо имаме този резерв. И комисията ще ни даде информация, ще изготви доклад относно актуалното състояние на нещата и след това ще оттеглим резерва. Благодаря, Ан. Искам да се извиня на госпожа Вертман за това, че я нарекох Моника. Естествено, че се казва Ангелика. Много различни женски имена има в немски език, разбира се. Извинявам се на Ангелика. И така. Вероятно не всички колеги следят какво се случва по тази тема. Чухме, че в момента Сметната палата проучва какво се случва с помощта, която получава палестинската власт от Европейския съюз. Спомняте си, че преди две години отидохме на място, изпратихме една съвместна делегация, съвместна между Комисията по развитие, Комисията по бюджети, Комисията по външни работи. Срещнахме се с представители на палестинската власт, с представители на израелското правителство и отидохме и в ивицата Газа. По това време направихме заключението, че като цяло има добро управление на средствата. От тогава насам обаче се случиха някои неща. Има промени в палестинската власт, персонални промени, има и промени свързани с египетската революция и така нататък и така нататък. Сметната палата е получила неофициална информация, която е изтекла. Според тази информация, Отново казвам, информацията изтече от сметната палата. Та, по силата на тази информация става ясно, че резултатите не са толкова положителни, не са толкова добри. Едва ли ще получи информация преди края на годината. С две думи, тук се предлага предпазливост. Всяка помощ за бежанците, която минава през УНРА, не подлежи на съмнение. Системата работи добре. Сметната палата обаче ще концентрира своите усилия върху палестинската власт и ние искаме да видим какви ще бъдат заключенията от докладите в това отношение и преди да видим тези заключения няма как да дадем инструкции на комисията. Ето защо в текста на изменението казваме, че ще се действа в зависимост от доклада на комисията, който би трябвало да съдържа съответната информация. Господин Хартонг и след това колегата. Господин председател, аз следя какво се случва с голям интерес. Много се притеснявам относно всички средства, които отиват за Палестина. Аз се обърнах с запитване към комисията и ми казаха, че няма гаранция, че част от тези средства не отиват за терористи в затворите. Така че работата е изключително е, сериозна. Напълно разбирам. Ейдер. Благодаря, господин председател както и вие справо подчертахте, този бюджетен ред създаде много проблеми. Той беше обсъждан не само на заседание на координаторите, но и на заседание на комисията. Проблема е, че този резерв се появява, защото някой е подочул, че Сметната палата изготвя доклад, но ние не знаем какво ще пише в този доклад. Не сме виждали проекта на доклада, комисията не е имала достъп до проекта на текст. Говорим за слухове. Няма да знаем до края на, на годината. Как можем да поставяме 50 милиона евро в резерва това са средства, които трябва да отидат за бежанците. И, и поставяме тези средства в резерва, защото някой нещо е подочул. Мисля, че ние трябва да действаме и то категорично, когато се появи доклада, може и да вземем друго решение. Но не можем сега да действаме предварително и да изправяме фактите. Това са средства, това е бюджетен ред, който отива за помощ за беженците и агенцията УНРА. Така че поведението, което се демонстрира тук, това, което се предлага е доста рисковано. Нека да не прибързваме, все още не знаем има ли проблем и ако има проблем, не знаем какъв точно е той. Е, в крайна сметка става въпрос за политически вод. Мисля, че разбрахме сега как стоят нещата. Изменението на Алда 7724 Предлага се да имаме резерв от 50 милиона от обща сума 250 милиона. Имахме обяснение от докладчик, имаше коментари. Кой е за? Против? Нека да направим проверка. Електронна проверка. On vote, José Manuel. On vote. Tu as voté Oui. Je te vois pas là. Bon, le vote est clos. Край на гласуването. 24 гласа за, 14 против, 1 въздържал се. Това е дебата и гласуването по резерва. Приема се предложението. Отиваме към следващия ред. 46-48, изменението на Ангелика. Има две. Можем да ги гласуваме на блок. Така ли е? Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Стигаме до следващия компромис. Имаме първи подблок над проекта на бюджет. Както процедирахме до сега. Всички подробности са в таблицата, която ви раздадена. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Втория подблок под проекта на бюджет. За, против, въздържали се, приема се. Трети подблок нова номенклатура. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега ще гласуваме по отделните редове. Сега трябва да отидем на следващата страница. Има една поредица изменения на ГУЕ. Можем ли да гласуваме по всички тях заедно? Да. Всички изаница 2 до Ферайра. 8207 Ферайра. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 46-40 от Вертман. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Ново изменение на ГО 8208. Докладчика е против. Кой е за, против, въздържали се, Отхвърля се. Алде 7721. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Още едно изменение на Вертман. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега стигаме до бележките. Изменение на ГУЕ относно независимия одитен орган. Докладчика е за. Кой е за? Против. Социалистите и докладчика. Докладчика е против ли е? За. Против социалистите, но само те са против. Въздържали се, мнозинството е за. Афет 51 24. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гресле. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Афет с искане за разделно гласуване искането на социалистите. Първата част, включително текста за Европейски институт за проучване в областта на сигурността. Кой е за първата част? Социалистите са против първата част, така ли? Въздържали се. Приема се втората част, останалата част от текста за, против, въздържали се. И двете части се приемат с различно мнозинство. ГУЕ 8204. Няма финансиране за действие с военен характер. Докладчика против кой е за? Против. Въздържали се. Гресле. Докладчика е за доверителни фондове. За, против, въздържали се, приема се. Моля да вдигате ръце високо, за да мога да ви виждам. 48-35. Бюджет го е. Докладчика е против. Кой е за? Двама. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Афет по отношение на приноса към доверителните фондове за, против, въздържали се, приема се. Деве. Журналисти, млади хора и жени. Странна категория. има допълнение. Всички ли са от една същата категория? Не знам. Добре, докладчика е за. Доминик Рике е против. Против, въздържали се. Мнозинството според мен е за, но трябва да направим проверка. Има няколко въздържали се. Моля да гласувате. Журналисти, млади хора и жени. никога не знаеш в коя категория ще те сложат. Всички ли гласуваха? Имаше коментари извън микрофон. 17 за, 19 против, 2 въздържали се, значи няма да има журналисти, млади хора и жени. Нещата са ясни. Следващия ред. Развитие. Има заличаване на текста. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващия ред. Зелените и 9. Докладчика е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващия ред. 5508. Покрива се. Добре. Следващото. 5509. Казват ми, че най-отдолу на страницата има бележки, които би следвало да бъдат прехвърлени към съответния ред, като се спазва новата номенклатура. Салвадор Гарига е оттеглял своето изменение, но комисията АФЕТ не го оттегляла. Съответно, по европейската мрежа Трябва да се гласува. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Още едно изменение. Доста привлекателно. Гресле Фербер. Отново става въпрос за услугите. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджета по доверителните фондове. Докладчика е за. За против, 2 против, въздържали се, приема се. Обръщаме страницата, страница 4 най-отгоре. Фем и зелените, докладчика е за за, против, 3 въздържали се, приема се. 9.55.33 се покрива Афет и Гарига. Същото е положението в момента. Салвадор е оттеглял своето изменение, но Афет запазва своето. Кой е за? Няма за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Отново, по отношение на тези услуги, за, против, въздържали се, приема се. Деве се покрива. 41.55 на Гарига е оттеглено. Можем да гласуваме блок по Алде и Бач. По фондовете и услугите. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 9.55.74 Покрива се. Гарига. 41.56. Оттеглено. Гласуваме блок АЛДЕ и Комисия по бюджет и услугите и доверителните фондове за, против, въздържали се, приемат се. ДВ отново се покрива, Гарига оттегля, отново, всъщност положението е същото. Мисля, че АЛДЕ, Комисията по бюджет и Гарига, всичко това се покрива. Нека да отидем на 95588. Глобални обществени блага и предизвикателства. За, против, двама, въздържали се, приема се. Гарига, следващото е оттеглено. Отиваме отново на услугите и доверителните фондове като блок. Приемат се лозинг. Разделно гласуване. Първата част, допълнителния текст. Кой е за? Против? Въздържали се. Мнозинството е против. Отхвърля се. Втората част. Заличава се свободния достъп до вода. Докладчика е за. Кой е за? Против? Отхвърля се. Значи няма да има достъп до вода. 9.55.39 Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гарига. Оттеглено отново. Услугите и доверителните фондове. Считаме ги за прияти. 95531. Промяна на заглавието на реда. За, против, въздържали се, приема се. Отново доверителните фондове. За, против, въздържали се, приема се. Гарига оттеглено. Отново услугите за, против, въздържали се, приема се. Конференция за изграждане на мира 9558 за, против. Нека да направим проверка. Електронно гласуване по 9558. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 19 против, въздържали се няма. Приема се. Афет. 51-54. Докладчика е за. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Следващия ред. Същото изменение. За. Същото мнозинство. Ако не се лъжа, кой е против? Въздържали се. Приема се услугите. Всъщност, ако промените мнението си по отношение на фондовете или услугите, кажете ми, защото ще считам иначе, че текстовете са прияти. Всички изменения на Гарига са оттеглени. Афет. За. Против. Въздържали се. Приема се. Турвалц. Балтийско море. За. Против въздържали се, приема се. Още едно по Балтийско море, то е съвместимо от Афет за, против, въздържали се, приема се. Още едно. Всъщност, още две има по Балтийско море. Можем ли да ги гласуваме заедно? Афет и Турвалц. За, против, въздържали се, един въздържал се. Добре. Сега имаме две нагресли. Подоверителните фондове. Можем ли заедно да ги гласуваме? Четирима са против. Въздържали се. Добре. Деве. Цели за развитието на хилядолетието. <coughs> Le fantôme du millénaire. Qui est pour? Така. За. Против. Въздържали се. Приема се. Белдер. Антисемитизъм. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Белдер. 41.13. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 19 гласа за, 20 против, 1 въздържал се. Нещата са на кантар, но се отхвърля изменението. НП 7403 и АФЕТ за. Докладчика е за, против, въздържали се, приема се. На Европа на свобода и демокрацията, промяна на заглавието за, против, Нека да направим проверка, защото не знам колко хора вдигнаха ръка. Бихте ли гласували по електронен път по това последното изменение 8093? Гласуването приключи. Е, странно. Само двама човека са за, 36 са против. Добре. Ясно е, че се отхвърля това изменение. И така приключваме с функция 4. Би трябвало да имате списък всички изменения, които отпадат. И сега се обръщам към секретарията. Искам да разбера, остана ли не нещо, по което да гласуваме днес след обед. Предполагам, че ще има нещо за гласуване, така че не напускайте веднага. Dernier, il y a une demi-douzaine de votes simplement maintenant. Hein. И така, още няколко неща стават, е, остават. Това се извин е, МФР и другото, което е свързано с плащанията. Това е последната страница в дебелия документ. Та 234. 234 страница. Последната страница в дебелия документ. 401. Позицията на парламента и измененията. Готови ли сте? Намерихте ли го? Tout le monde est prêt? Yeah, Готови ли сте? Трябва ли да бъдат раздавани някакви списъци за гласуване? Voilà, tout, tout le monde a les, a les bons tableaux. Надявам се, че всички са намерили таблицата, по която ще гласуваме. И тази таблица е такава, каквато е и пред мен. бюджетни редове извън МФР. Гласуваме по плащания, поети задължения и бележки. Това е. Относно EGF на Вандален. Това е Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Е, докладчикът е против. Или кой е за? Против. Всички останали са против. Въздържали се, отхвърли се. 590 на СИД е, за против въздържали се, отхвърля се. 382. А господин Рике? Има цифри и бележки. Едновременно трябва разделно гласуване между тези изменения, които се отнасят до цифрите и тези, които се отнасят до бележките. Възможно ли е това? Добре. Ние говорим за 382. Искате разделно гласуване. Първо по сумите. Имате ли някакви коментари или се доверявате? А, да, Ивала, координатор, за това питам. Добре. Сумите по 382 изменение говорим за 20 милиона. Това са бюджетни кредити за плащания. Или 70 милиона. 20 милиона, поправя се председателя. За. Против. За плащанията или... Okay. То, те са извън МФР. Гласуваме и а, по бюджетни кредити, както за плащане, така и за поети ангажименти. Е, относно е, резерва към който се предвижда за изваредни ситуации и за хуманитарната помощ и плащанията свързани с нея. Имам проблем с този проблем. Да, утре, утре можем да гласуваме е, резерва. Сега гласуваме само по фонда за приспособяване към глобализацията. И гласуваме му по 382 и по-точно за сумите. Докладчикът е против. On a déjà voté les chiffres On n'a pas compté. Je, je... Гласувахме ли по сумите? Да, но не сме преброили гласовете. По 2 за сумите. против е докладчикът. Кой е за? Против? Приема се. По бележките сега. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сумите са одобрени, а бележките са отхвърлени. Преминавам към 4485 от Жан-Луи Котини. Сумите са прияти вече. гласуваме само по бележките. Това са същите бележки. Значи, е, Котини е, е, обхванат от предишното. Сега, по Алде, е, по изменението на Алде, на Алде 780, е, бележките. Докладчикът е за, кой е за? Против? и социалистите са против, плюс двама. Да проверим, но мисля, че е прието. Нека проверим. Моля, гласувайте. Воте, воте, воте, воте, воте, воте, воте. Кораж. Voilà. Voilà, voilà. Моля, гласувайте. Добре, 27 за, 12 против. Приема се. Няма въздържали се. Алваро 4338. А, то е покрито. Да, да, значи е обхванато от друго изменение. Няма да гласуваме по резерва за спешна помощ, но можем да, да гласуваме за последния бюджетен ред резерв за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – 387 над коригиращия бюджет. Кой е за? Против? Един е за, всички остани са против, въздържали се, отхвърля се. И така, колеги, благодаря ви. Желая ви приятен следобяд. Утре сутринта трябва да гласуваме отново по плащанията както и инструмента за гъвкавост и хуманитарната помощ и ресурсите. Бързо ще гласуваме. Намерението ми е да ви освободя а, възможно най-бързо утре преди обяда. Не можем да довършим нещата този след обяд, но утре преди обяд ще е, гледам да приключим бързо. И така, закривам заседанието. Искам да попитам координаторите. Е, да Помисляте дали ще останат на заседанието за координаторите, защото все още разполагаме с превод, така че заседанието да се проведе веднага или да се срещнем утре преди гласуването. Или смятате, че няма нужда от заседание на координаторите? Могат ли а, преводачите да останат за няколко минути и аз ще ви потвърдя дали имаме нужда от вас или не?